комисаря господин Каньете. Благодаря ви много, господа президенти, уважаеми дами и господа евродепутати. За мен е изключително голяма чест да съм днес тук пред вас в качеството си на кандидат за комисар в комисия, оглавявана от първият избран от Европейския парламент председател. Тук съм бил сред вас 13 години. Тези 13 години в Европейския парламент са от, сред най-добрите в моята кариера. Познавам Европарламента и съм бил винаги защитник на европейските ценности, а именно свобода, демокрация, правосъдие, равенство и достоинство. Те превърнаха Европейския съюз в една от най-благоденстващите е, региони в света. И освен това, това е било основание на моята политическа дейност до сега и за в бъдеще. Имам предвид и равнопоставеността. По време на последната кампания направих едно злощастно изявление, скъпи колеги, което евентуално хвърли, би могло да хвърли сянка върху това ми твърдение. И пак повтарям, бе едно злощастно изявление, което направих. Извиних се за него и сега отново ви моля за извинение. Извинете ме. Смятам, че равенството между мъжете и жените е основополагащ стожер за строителството на една по-благоденстваща, по-наша, по-справедлива Европа. Искам също така да кажа следното. Не съм направил никакво изменение на декларацията си за конфликт на интереси като комисар. Всичките мои професионални дейности, политически дейности и други са ясно отчетени в тази декларация. Сега, по отношение на декларацията за конфликт, конфликт на интереси като евродепутат, вчера я поправих, защото вчера се произведоха изискващи това събитие, а именно продажбата на акции, които притежавам в две нестени компании. Нито аз, нито моето, никой от моето семейство не поддържа вече връзки с тези две фирми. Това първо. Второ, и за да стане ясно, че вече не участвам в фундацията ФАЕС. Изрично го упоменах в декларацията си. Също така включих и членството си през 2008-2011 година в избирателната Централната избирателна комисия на НП в Испания. Дами и господа, Европейският парламент е ключова част от европейската демокрация. И за това искам заедно да проведем един социален, демократичен диалог. Разчитайте на мен. За това винаги на мен и на службите, които оглавявам. Винаги, когато е нужно, ще се явявам пред вас, за да давам обяснения и да отговарям на въпроси, както и да ги задавам. Смятам, че диалогът ни е помогнал като европейци да наделеем националните егоизми и да се превърне в този благоденстващ проект, който е днес Европейският съюз. И след като казах всичко това, моля да го имате предвид и да ми вярвате, когато казвам, че за мен е голяма чест това, че са ми поверени два ресора. Два ресора, които заедно ще направят нашата политика по-силна и ще превърнат Европа в лидер на климатичното действие и на енергетиката на световен мащаб. Само така нашите усилия ще бъдат резултатни. Вярвайте ми, моят, моят политически опит като министър на околната среда винаги съм подкрепял комисията във всички нейни дейности, свързани с климатичната промяна. Смятам, че това е битка, но и възможност, която ни се е, открива. Искам да поблагодаря публично на Кони Хедегар за свършената от нея работа. Тя ни научи да бъдем смели, храбри и амбициозни в, тези, в този вид е, в тази европейска стратегия. Искам да подчертая колко са важни тези два ресора за новоизбраният председател Юнкер. Тези, тези два ресора всъщност са част от една и съща стратегия, двете страни на една и съща монета. За това ще засилим действието на съществуващите механизми и ще създадем нови синергизми между тези два ресора. Уважаеми дами и господа, предложението на Европейската комисия за рамка 2030 за климат и енергия е пример за интегрирания подход и за неговият положителен ефект много предизвикателство има пред нас. Трябва да напредваме бавно, но сигурно към една ниско въглеродна економика да създадем енергийна система, която да дава достъп на всички до енергията, да сме независими от вноса на енергия и да създадем нови възможности за економически растеж и за създаване на нови работни места и всичко това няма да го постигнем, ако не сме заедно и ако нямаме обща рамка. Дами и господа, получих много ясно поръчение от е, господин Юнкер. И това поръчение ще го изпълнявам още от първия ден. На първо място, важно е да се борим против климатичното затопляне да сме представени на среща на върха в Париж през 2015 година. И за това искам тук отново да подчертая дебело колко е важно Европейският съвет през октомври месец амбициозно да постави амбициозни цели за използването на възобновими енергии. Това е колективна отговорност, която носим всички и на която не може, не бива да изневеряваме. Европейският съюз трябва да бъде номер едно на в света на възобновимите енергии. Искам, бих искал цял свят да свързва думата възобновими енергии с Европа и за това трябва да създадем модерна мрежа, която да ни позволява да използваме максимално преимуществата на тази енергия. Освен това, Европа трябва да се превърне в най-ефикасният, най-ефикасно потребяващият енергия континент. Президентът Юнкер е ясен. 30% от е- енергийна ефикасност до 2030 година. Това е целта. Всичко това разбира се трябва да се основава на енергийна стратегия и на климатично действие. Времената, в които живеем, са мътни, ако позволите, дами и господа. Навсякъде цари нестабилност тук в Европейския съюз и вън от него. Затова на първо място ще започна да работя веднага по осигуряването на обезпечението на газ за тази зима. Председателят, комисарят Йотингер вече подготвя предложение за да из... в този смисъл да, да избегне енергийната криза тази есен или тази зима. Надявам се, разбира се, че няма да стигнем до там и се надявам горещо работата ни да даде резултати. Уважаеми дами и господа, уязвимост Опасността на Европа, що се отнася до енергийната зависимост, е очевидна. Затова енергийното обезпечение трябва да се превърне в политически приоритет. И в този смисъл аз като комисар на комитетичното действие и енергетиката заедно ще работя с заместник председателя по енергиен съюз за това, защото нашите нашата стратегия в тези два ресора да бъде наистина амбициозна и да се основава на едно умерено енергопотребление. Трябва енергията, енергийното ни потребление да бъде ефикасно и да стане още по-ефикасно до 2012 година в областта на економиката и транспорта. След това трябва да има един енергиен пазар. Енергетата да се придвижва свободно от едно място на друго и за това ни трябва мрежа. Мрежа, която да бъде интегрирана и ползвана от всички държави членки. Да няма енергийни отделни острови, били те физически, били те регламенторни. След това трябва да намалим енергийната зависимост на Европейския съюз и да потърсим нови източници и нови източници на внос. Така можем да използваме и двустранните енергийни потоци. Откриването на Южният коридор, например, е един вариант за диверсифициране на доставките. Трябва да подкрепяме изобретенията и новите енергийни технологии. Трябва да подчертаем дебело ефикасността, както и въвеждането на нови технологии, които да са ефикасни, рентабилни и ниско въглеродни. Сега, освен това, нашето собствено енергопроизводство трябва да нарасне, и трябва да сме по-координирани, що се отнася до националните енергийни стратегии. А освен това, Европа трябва да говори с един единствен глас пред чужди партньори. Трябва ни нов модел на енергийно управление, за да знаем как да си сътрудничим. Уважаеми дами и господа евродепутати, аз бих искал до 2013 година да използваме пълноценно всички инструменти, с които разполагаме. Нека да ви нахвърля някои наброски. Например, системата за квоти и търговия с, с тях установяване на, пазарна резерв, на пазарен резерв, който да позволява изпълнението на тези нови климатични цели след 2020 година. Освен това, имам намерение винаги да поддържам политически диалог с вас, след което да разработвам законодателни инициативи, свързани с търговията с квоти в тези части, в които няма гарантирано покритие за момента. В областта на транспорта би трябвало всички сектори да се пригодят в търсене на общо равновесие за изграждането на една економи, ниско, ниско въглеродна економика. Дами и господа, приоритетите, които току-що ви изложих, ще окажат благотворно влияние върху, в борбата срещу безработицата, безработицата сред младежите. И президентът Юнкер предвижда да посвети на този проект 300 милиарда евро. И така климатичното действие и енергетиката ще бъдат сред приоритетите на този законодателен програмен пакет. Разбира се, доклада до Диалогът е много важен, защото нито климатът, нито енергията имат политическа окраска. Няма човешко същество на планетата Земя, който ще може да избяга от климатичното изменение. Няма ъгълче, няма фирма в Европа, която няма да са пострадавши от климатичното изменение. Следователно не трябва да стоим с скръстени ръце. Бихме проиграли шанса си. Моля за вашата подкрепа. Благодаря.